заместник председателя на комисията, върховен представител на Съюза по въпрос на външните работи и политиката на сигурност, по въпрос на хуманитарната ситуация в Йемен, господин е, Берт е, е, Кондърс. Имате думата. Madam Госпожо председател, уважаеми дами и господа, искам да благодаря на Европейския парламент за организирането на този важен дебат, свързан с хуманитарната ситуация в Йемен. Йемен се пренебрегва до голяма степен. Кризата там не се е, споменава, но това, което се случва там е хуманитарна криза с катастрофални измерения. Много хора има в страната, които имат нужда от е, незабавна помощ. Всякакви е, основни принципи, свързани с хуманитарното право и правото за човешките права, са пренебрегвани, не се зачитат. Обезпокоени сме от нападението на МСФ срещу лекари без граници. Още веднъж бе показано, че се нарушават разпоредбите на международното право. Интензивността на хуманитарната криза се увеличава. 21,2 милиона души в Йемен или повече 80% от населението в Йемен има нужда от хуманитарна помощ. 14,4 милиона души ам, нямат храна. 9,3 милиона нямат достъп до храна и нямат достъп до вода и канализация и милиони хора имат нужда от здравна помощ. Опитваме се да работим в няколко насоки. Относно хуманитарната помощ, 17 милиона евро са отделени през септември и така общо помощта възлиза на 52 милиона за 2015 година. Така или иначе, хуманитарна помощ се увеличава и размерите й ще се надграждат в бъдеще. Има бежанци и мигранти от Йемен, такива, които и идват в Йемен и хуманитарната криза се задълбочава не на последно място и от военния конфликт. Трудно е да се доставя хуманитарна помощ в страната, но ам, средствата за хуманитарната помощ са само едната страна на цялата ситуация. Знаете, че има и друг, други аспекти, които са важни. Европейският съюз работи в тясно сътрудничество с ОНЕ. Освен това се работи върху механизма за верификация, така че да се даде възможност да се внесат и търговски стоки в страната, които да възлизат на 2 милиона евро. През 2014 година, в втората половина на 2014 година, ситуацията се влуши. През 2015 година Страната беше доведена до ръба на хуманитарна криза, след като не бяха спазани принципите за ам, трансформацията. На 16 ноември 2015 година беше казано, че решението на тази криза трябва да м, стане по политически м, метод. Имаше, национал, имаше конференция за национален доклад, имаше и резолюция на ОНЕ и това е, са начините по които може да се помогне на хората да излязат от създалата се ситуацията. През е, септември миналата година беше проведена и среща и в Швейцария. Страните се обединиха около становището, че трябва да се помогне на хората в Йемен. ООН също работи в тази посока. Регионалните актьори също са много важни и ние ги призовахме да изиграят своята положителна роля при решаването на кризата в Йемен. В Европейския съюз говорим за незабавни мерки за спиране на огъня. И двете страни нарушават всякакви споразумения но трябва да се стигне до спазване на всички разпоредби на международното законодателство, включително и зачитането правата на политическите затворници. В град Таисно и в Сада и в други засегнати региони трябва да се предприемат мерки за деескалиране на ситуацията. Надяваме се да стигнем до, до мирно уреждане на създалия се конфликт. На 2 октомври 2015 година имаше резолюция, свързана с техническата помощ, изграждането капацитета в Йемен в областта на човешките права. Създ... Заложено е създаването на анкетна комисия, която да работи независимо. Не... Призоваваме да бъдат извършени разследвания по отношение на всички престъпления, свързани с с нарушение на международното право и престъпление срещу човечеството. Надяваме се да има и втора и трета сесия на проведените вече срещи. Благодаря, господин министр. Сега преминаваме към ораторите от политическите групи. Първо госпожа Габриел от името на НП. Моля, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Господин министр, скъпи колеги, в Йемен кризата е и хуманитарна, и политическа, и свързана сигурността. По отношение на, ху... на хуманитарната позиция, в момента след година на конфликта в Йемен положението е по-тежко, отколкото след 5 години в Сирия. Хуманитарното положение е на тежките в момента по света според ООН трябва да призовем членовете, на Европейския съюз и останалата част от международната общност да, да допринесат в по-голяма степен към преразгледанията план за хуманитарна помощ. Трябва също така хуманитарната помощ да, да бъде безпричастна към да, да бъде осигурена на всички цивилни граждани има а, и криза свързана с сигурността, тъй като провалът на държавата в Йемен се използва вече от Ал-Каида на Арабския полуостров и от Исламска държава и Даеш. Йемен се превръща в а, момент на връзка между Северна Африка и а, Близкия изток, което а, засилва сатирското изначение. И не на последно място Европейския съюз трябва да изиграе своята роля в политическа гледна точка. На първо място трябва да подкрепим усилията, които полага ООН, за да може да започнат истински преговори и трябва също така да направи всичко възможно Йемен да остане дневния ред. А в, средносрочен и дългосрочен план трябва да инвестираме е, повече в засилване на дипломатическите ни връзки с държавите от Арабската лига за истинско партньорство. По противен случай очевидно сме си извадили полуките от конфликтите, които се появиха в някои от държавите от арабската политика с богати и разнообразно историческо минало. Благодаря ви. Е е, Енрике Гереро Салом за две минути от името на СИД. Благодаря, госпожо председател. Когато сме когато има е, хуманитарна криза и тази хуманитарна криза е последица от гражданска война, Важно е да, им, да има прекратяване на огъня, да и да, да се постигне помирение, да се постигне един справедлив и траен мир, защото докато продължава конфликта, ще има жертви, ще ще има и разрушение на основни жизненно необходими инфраструктури. Рушат се, е, рушат се инфраструктури. Това води до е, все повече и повече лица, които са, нямат достъп до образование, до вода, питейна вода и така нататък. Още веднъж това, това води до потъпкване на човешките права. Всички проблеми могат да бъдат решени, ако се реши основния проблем с конфликта. Това бе подчертано и от съвета. В момента 80%, 80% от гражданското население има нужда от нашата помощ. 20 милиона души имат нужда от помощ, имат нужда от основни е, неща. Така че ние подкрепяме и моята политическа група подкрепя всички усилия, разгърнати от е, съвета за сигурност и ООН за постигане на прекратяване на огъня и за решаване на конфликта в Йемен. Трябва да се гарантира достъп на хуманитарната помощ до онези лица, които имат нужда от най-основното. Благодаря. Господин Танок, има думата от името на... Госпожо председател, Страната е една сред най-бедните е, в света. В момента няма възможност и за внос на 90% от необходимите стоки. Стига се до хуманитарна криза. ОНЕ и други хуманитарни агенции са посочили, че ситуацията е кризисна. Обединеното кралство е инвестирало 250 милиона евро в хуманитарна помощ в страната. Обаче всичко, в което е инвестирано, е разрушено от бомбардировките от Саудитска Арабия. Резултатите от тези бомбардировки са свързани с загубата на живота на 6000 души. Тези, които са в периферията, страдат най-много, тъй като а, са станали заложници на а, тези хибридни, на, а, посред, са станали заложници на а, тази посредническа война. Благодаря ви. You, Благодаря ви, госпожо председател. Министър Кундерсен, Населението на Йемен постепенно умира от а, глад под помодировките на коалиция, която се ръководи от Саудитска Арабия, на която се ползва с подкрепата на Обединеното кралство и Съединените щати Обединеното кралство, господин Камеран, заяви, ще направи всичко възможно да се гарантира, че бомбардировките и военните действия на Съдийска Арабия са възможно най-целенасочени. Това очевидно не се случва. Трябва да бъде поета отговорност за извършваните военни престъпления в Йемен, но идеята е ООН да, да започне разследвания беше на, на тази инициатива се противопостави Саудитска Арабия и а, вие говорите, че трябва да се из, изнася стабилност и това е една благодарна цел. Но Палестински Европейски съюз трябва да сложи край на износа на оръжие към Саудитска Арабия. И бих искала да ви попитам дали сте готова да, дали сте е, готов да работите за налагане на ембарго, поне за бомбите, е, бомбардировачите и е, също така да се разгледат твърденията, използване на касетъчни бомби, които са непропорционални и за каквито има твърдения в Йемен. Също така, искам да питам дали са съгласни, че насилието в Йемен изисква да преразгледаме отношенията си с Саудитска Арабия и също така отношенията ни с Исламска република Иран. След сключване на, след сключване на сделката с, за атомната енергия имаме възможност да водим с Иран, включително и за слагане на край на конфликта в Иран. И Иран и Саудитска Арабия трябва да бъдат принудени да станат част на намиране на решение на конфликта в Близкия изток. И не на последно място а, възпропятстват се в момента достъпа на хуманитарна помощ, включително и съгласно лекари без граници, които твърдят, че хората вече не, се, не, не посещават помощните заведения, защото те смятат, че те са цел при, по време на бомбардировките. Благодаря ви, госпожо Шаке. Има синя карта от името на господин Танък. Приемате ли я? Господин Танък, имате 30 секунди. Благодаря ви, госпожо Шак, че приехте моята синя карта. Споменахте Обединеното кралство, доколкото разбираме, имате предвид опитите да наложи вето или да възпрепятства разследването за военни престъпления, предложено от Нидерландия. Имате ли някакви конкретни доказателства, че Саудитска Арабия целенасочена е бомбардирала училища и, и болници? Ако не имате такива трябва да ги публикувате, защото това са много сериозни обвинения и и аз се срамувам, ако Обединеното кралство наистина се опитва да, да защитава подобни действия. Отговор. Благодаря ви, колега. Благодаря ви, господин Танък, за зададеният въпрос. Това от коментарите ми, може би, сте смесили. Първото предложение на нидерландското правителство, за което може да ви кажа малко повечето ми министър Кундерс, който трябваше да бъде се поведе разследване от ООН, което беше блокиране, което е много жалко, защото смятам, че е много важно да има независимо разследване за военни престъпления. А това, което казах за ценасоченото бомбардировки на училища и болници с твърдения на уважаваната неправителна организация Лекари без граници, което няма общо с холандското правителство. Благодаря ви. Благодаря. Има още една синя карта, но предлагам да има по една синя карта за всеки. Затова, господин Кавър, ще ви дам възможност някой друг път. Госпожа Вершия от е, името на Обедената левица. Благодаря, госпожо председател. През 2011 година Йемен бе театър на народни, освободителни, демократични движения. В момента страната е, е сцена на противопоставяне на привържениците на президента и бунтовници като някои искат да представят това като война между добрите шиити между лош, и лош, също лошите сунити. Но тези, които твърдат това, не познават историята на, страни, на страната и сложността на положението. Но верно е едно. Най, едно от най- бедните населения в света в момента става жертва и на действията на Саудитска Арабия, пред действията на която всички затварят очи. До кога Йемен ще бъде жертва на последиците от грешките направени в региона, в Либия? До кога ще се криеме зад другите? Благодаря, госпожа Вержя госпожа Лохбилер от името на Зелени. Благодаря, госпожо председател. От март 2015 година конфликта в Йемен ескалира и по този начин страната изпадна в хуманитарна криза. Тези, които страдат, са гражданите от тях и 2 милиона деца, които страдат от недохранване. Европейския съюз и държавите членки трябва да доставят достатъчно хуманитарна криза в Йемен. Има два а, алианса, които са ед, един а, срещу друг. Едни от една страна са привържениците на Сали, от друга страна а, са привържениците на бившият премьер Хади. Конфликтът се подхлажда и от регионалните власти Саудитска Арабия и Иран. Саудитска Арабия атакува от въздуха многократно е нарушено международното законодателство. 807 души са убити от въздушните бомбардировки и от нападенията на хаутите. ООН докладва, че се използват и касетъчни бомби. Ескалацията на конфликта облагодетелства Ал-Кайда и Даеш. Ето защо ние искаме да се прекрати доставката на оръжие, особено страна на Саудитска Аравия. Не трябва да се допуска допълнително ескалиране на ситуацията чрез доставката на оръжие. Вместо това трябва да се търси решение в рамките на ООН. Благодаря от името на ЕНСД господин Касталдо. Благодаря ви, госпожо председател. Как може да бъде заглушена въд... дисидентството в дадена държава? Ами много просто, като се изтъква външна заплаха, която прави необходимо вътрешно единение, в противен случай ви смятат за предател. Това а, се случва с а, унез, такава логика, която прилага Саудитска Арабия в Йемен, но нещата не се развиха както те очакваха. Наскоро нападението в Аден и в Обаб бяха свързани с хиляди жертви поради безогледните бомбардировки, на които станаха жертви и деца и жени, 3 милиона са вътрешно населените, 16 милиона граждани живеят без достъп до питейна вода и до електричество. И най-страшното е, че наруша... случаите на нарушаване на човешките права непрестанно се е, увеличават. Има над 8000 е, случаи от началото на 2015 година. Банки Мун започва да изказва съмнения за начинът по който Саудитска Арабия води тази военна кампания. Така че какво чакаме ние? Защо не започнем независимо разследване? Това е най-малкото, което може да сторим. Но редица държави членки сякаш си затварят очите, както и Съединените щати. Положение, че междувременно има много успешни операции за по взаимопомощ и разузнаване. Имаме необходимите логистични познания. А може да започнем и преговори с Иран пред след сключването на а, заявката за атомната програма. Така че нека да а, не си затваряме очите пред отговорността, която носим. Благодаря ви. От думата на Европа на нациите и свободата, господин Бае. В декларацията от 10 януари върховният представител заклейми бомбардирането на болница в Йемен и е, жертви имаше чрез персонала на Лекари без граници. Тя говори за атака срещу граждански цели. Същевременно обаче не се прави нищо за отваряне на едно разследване, както е, настояваше, настояваха лекари без граници. Това е третата атака срещу тях на болница. Същевременно не сме чули някой да, заклей, да заклейми използването на клетъчни бомби, които по принцип са забранени. А, забравях, че е, саудитците си купиха с петродоларите председателството на съвета по правата на човека на ООН. Но нека не забравяме, че когато нямаше още бедни бедуини, е, в е, е, Йемен царуваше цивилизацията на Савската кралица, която е позната от Древ... Вектия завет. Нека да, да спреме разрушаването на следолетната цивилизация на тази страна. Госпожа Мария Моска за една минута. Благодаря, госпожо председател. Ситуацията в Йемен е много тежка и всички Заинтересовани страни трябва да се обединят, за да се справят с хуманитарната криза, която измъчва населението в Йемен. Трябва да се направи всичко необходимо, за да се разреши кризата. Видаме, виждаме колко е трудно положението в тази страна. Болниците се унищожават и 13 милиона души гладуват, 6 милиона са в наистина застрашено положение. Освен това, коалицията под ръководството на Саудитска Арабия е ам, отнела живота на около 25 000 души следствие на бомбардировките. Трябва да увеличим нашите призиви, да използваме нашата дипломация, за да създадем хуманитарен коридор, да се стигне до прекратяване на огъня и да се над... с надеждата, че ще се постигне и мирно споразумение. Президенте, е... благодаря ви, госпожо председател. Конфликтът в Йемен е исторически конфликт. През 1975 година бях страната като военен кореспондент и от тогава нищо не се е променило. От една страна се води конфликта от страна на шиитските бунтовници, които се наричат Хуси и Саудитска Арабия, която се намесва във вътрешните работи на страната още 60-те години. И това е поредният конфликт в целият регион, в който има не една кръвопролитие напоследък. Саудитска Арабия превръща един вътрешен конфликт в възможност да наложи своята хегемония в региона. Тя изпраща наемници, сред които 3000 колумбийци на място, което е абсолютно недопустимо. Трябва да сложим край на този конфликт. На първо място трябва да бъдат експулсирани всички външни участници в този конфликт и аз призовавам за провеждане на конференция за мира. Благодаря ви думата. За минута и половина има Джеймс Харбър. Благодаря, госпожо пред, пред, председател. Сега въпреки усилията не може да се постигне. В, в, в коалицията участват само фундаменталисти. Но липсата на подкрепа от Саудитска Арабия води до наистина влушаване на положението. Аз нямам никакво намерение да казвам кой е прав и кой е крив в Йемен, но не можем да постигнем никакви положителни резултати, защото судиците няма да, от Судийска Арабия няма да го допуснат. Госпожо председател, ако наистина искаме в Йемен да има сигурност и стабилност, трябва да има международ, международна акция. Това ще бъде единствения начин да престане йеменския народ да плаща тази тежка цена. След. Господин Ойген Фройнд, е, за една минута, за минута и 30, казва оратора. Не, при мен е, е посочено една минута. Господин Кавър имаше минута и половина. Госпожо председател, толкова много страдание и толкова малко усилия да бъде облегчено това страдание. 6000 души до сега са загубили живота си и всеки ден броят им се увеличава. 6,5 милиона души страдат от глад. Няма чиста питейна вода, няма електричество. Това е ситуацията в Йемен в наши дни. Необходимо е възможно най-бързо да започнат мирни преговори. В същото време трябва да се подчертае колко важно е хуманитарните организации които са в този регион, да могат да си вършат работата както трябва. Ние в Европейския съюз трябва да окажем подкрепа на ООН за постигането на ам, спиране на огъня и след това постигане на мирно споразумение. Не трябва да се допуска производителите на оръжие да доставят а, своите оръжия в региона, което осложнява ситуацията. Всички трябва да седнат около една маса и само така може да се сложи край на конфликта. Вашата политическа група току-що ми каза, че имате още 30 секунди. Така че може да продължите. Заповядайте. Имате още 30 секунди. Благодаря, госпожо председател. Значи, имах по изключение право. И така. Трудно ще е да се изправи отново на крака тази страна. От този хаос обаче печелят бойците на Алкайда. Един от терори... терористите в Париж беше посещавал именно терористичен лагер в а, а, Йемен. Извинявайте, казва председателката, мисля, че имаше проблем в системата, но всичко сега е наред. Госпо, госп, госпожа, господин Игнацио. Благодаря. Хиляда жертви е достатъчно, за да ни покаже колко е сериозна ситуацията в Йемен. Това не е нищо ново, защото Йемен отдавна живее в тежка ситуация. А, това, тя, страната е жертва на стълкновенията между големи сили. Те, са, те си остават наши приятели. Много неща бяха казани, много хубави програми бяха разработени, но като че ли няма яснота и никой не казва ясно, че Саудитска Арабия, основният фактор, е страна, на която ние и продаваме оръжие. Италианското правителство и продава оръжие. И разбира се, да не трябва да споменем и Съединените щати. Ние обаче не следваме една истинска външна политика. Може би трябва да бъдем по-твърди към Саудитска Арабия. Господин Франциско Асис е следващият колега, но той не е в залата. Давам за това думата на Михайла Чуфрида за една минута. Благодаря, госпожо председател. Ситуацията в Йемен е наистина драматично. Повече от 100 хиляди имат нужда от хуманитарна помощ. Един милион души са в тежка ситуация. Ситуацията се влушава със всеки ден. Под, а, атакуват се центрове за прием, здравни центрове. Йемен не може да се възприема като изолиран случай на изолиран конфликт. Това е тя част от един по-голям конфликт в региона. Иран се намира жертва на конфликта между Саудитска Арабия и Иран. Председателя на ОНЕ по правата на човека беше обявен за персона нон грата, а това е, е тревожно. Не, не бива да смятаме, че няма опасност от терористични актове. Благодаря. Преминаваме към спонтанните изказвания. Първият оратор е Станислав Пълчак. Една минута. Děkuji vám, paní předsedkyně, za udělení slova já si velmi vážím úsilí které prokázaly evropské instituce právě v řešení humanitární situace v jemenu. Европейския съюз е, трябва да помогне за разрешаване на, хуманитар... на хуманитарната ситуация в Йемен. Лошо е обаче, че ние се задоволяваме с ролята на наблюдател на конфликта между Иран и Саудитска Арабия в региона. Също така следва да се отбележи, че ние сме изпратили помощ в региона и в момент, в който Саудитска Арабия възприема един, една дългосрочна роля на партньор на Съединените щати, ние трябва да преговаряме с Иран, за да за да не стане така, че цивилното население да остане без защита господин Капуто. Благодаря, госпожо председател. Хуманитарната ситуация в Йемен е много тежка. Две трети от населението има нужда от помощ. Страната е район на конфликта между Иран и Саудитска Арабия. Те се борят за хегемония в региона. Ситуацията се влушава със всеки ден. Според ОНЕ ситуацията, хуманитарната ситуация е на ниво 3, най-високата. 20 милиона души имат нужда от спешна хуманитарна помощ. Бомбите не жалят никого и има нужда от хуманитарни коридори е, наскоро една болница на лекари без граница беше нападната. Има, има много невинни жертви и има нужда от политическо решение на кризата. Европейския съюз трябва да гарантира заедно с международните организации политическо решение на кризата. Последният оратор е господин Нотис Мария. Една минута. Благодаря, госпожо председател. Ръководителите на Червения кръст обясниха миналата година, че в Йемен само след няколко месеца военни действия се намира в ситуация подобна на Сирия, макар че там военните действия се водят вече от 5 години. И от 21 милиона граждани на Йемен, 19 милиона са лишени от питейна вода. 13 милиона страдат от недохранване, от недохранване страдат и децата. И а, това се дължи на действията на Саудитска Аравия. А, има а, лагери за беженци, които бяха бомбардирани и освен това имаше и атака, а, военно нападение срещу лекари без граници. Да, високо прецизно оръжие и много бомби. Това е бедствие за Йемен. Ние ще чуем отново министър Кундър от името на съвета. Благодаря, госпожо председател. Нека да започна с един въпрос, който бе е, споменат е, във връзка с е, е, наблюдателите и наблюдателските мисии в Йемен. Ние не можем без е, наблюдатели. Е, естествено, те са нужни. Ситуацията в Йемен е, тревожи всички нас. И а, е, госпожа Могерини а, е, говори вече за това, че а, е, дискусии са водени на равнище съвет а, по този въпрос. Става дума и за хуманитарна криза, и за екологична криза, която а, много трудно може да се преодолее в момента, а, след като страната на практика а, не се управлява. Действително става дума за истинско хуманитарно бедствие. Всички ние се тревожим много. Въпросът е как точно могат да реагират нашите наблюдатели. Върховният представител би могъл да започне разговори с всички страни, участващи в конфликта защото хуманитарната криза може да се реши единствено в съответствие с политическия напредък на преговорите. Това е в крайна сметка въпрос, който може да се реши чрез консултации и дипломатически разговори. Огромно е предизвикателството, но ние имаме предвид ситуацията която е свързана е, и с правата на човека. Върховният е, комисариат по правата на човека е, също посочва, че е много трудно да се потърси решение на въпроса при положение, че няма управление, политическо управление. От октомври 2015 година ОНЕ се опитва чрез своите пратеници да действат независимо и да проучват нарушенията на международното право на правата на човека. Европейския съюз също активно ще работи по тези въпроси и предстоящия съвет ще се произнесе по ситуацията в Йемен не само въпросите свързани с хуманитарната катастрофа там, но също и с всичко това, което е свързано с хуманитарното право. Ще бъде обект на нашата дискусия. Много са въпросите, които трябва да проучим и да вземем отношение по тях, включително и вътрешно разселените лица в Йемен и а, проучването и разследванията а, а, разчитат естествено и на информацията на нашите наблюдатели. Ембаргото а, по отношение на Саудитска а, Арабия не би могло да а, реши проблемите. А, но а, а, ние ще обсъдим естествено в работната група на а, съвета, която ще се занимава и с а, износа на оръжие е, най-вече огнестрелно оръжие. Е, въпросите, които е, макар и индиректно засягат Саудитска Арабия как точно ще действаме, това е въпрос, който ще бъде очертан от съвета. Има много участници, има много страни, които се тревожат и е, трябва да бъдат включени в е, разговорите. Не бива в никакъв случай е, да затрудняваме и застрашаваме на слабия напредък в взаимоотношенията с Иран, но усилията на специалния пратеник на ООН в това отношение действително трябва да се отбележат. Той допринесе много за положителното развитие. Саудитските власти смятат, че трябва да се започнат преговори с йеменската страна. В това отношение Саудитска Арабия не се е изметнала от ангажимента, който пое. В резолюция 2216 на съвета за сигурност на ООН се споменава необходимостта от напредък в преговорите. Бяха а, е, споменати а, е, лекари без граница, а, е, военното нападение, а, което засегна и тази организация и болници на а, лекари без граници. А, ние очакваме резултатите и заключенията от а, разследването, което се провежда в момента и очевидно ще продължим м, разговорите, а, както казах, на равнище съвет на Европейския съюз. Иран подкрепя бунтовническите групировки на хути и се опитва да умиротвори ситуацията, но както Знаем от друга е, страна е, пози, е, позицията на Саудитска Арабия потвърда, така че ще продължим да разговаряме и с двете страни в този конфликт. Нещата се влушават още повече и от участието на ИДИЛ и на други групировки, които водят военни действия, защото става дума в крайна сметка за богатствата на тази страна. Хуманитарната катастрофа във всеки случай е в такива размери, че ние не можем да чакаме. Би трябвало да се предприемат много-много спешни мерки в Средния изток се стремим от години наред вече да постигнем стабилизиране на ситуацията. Необходими са и политически усилия, необходими са и много усилия след това за възстановяване на региона както е, и в много градове, е, които бяха споменати по време на дискусията, например в Сана. Е, ще е необходима помощ. Европейския съюз възнамерява да се ангажира с всички държави членки на Европейския съюз и с партньорите в региона, за да подпомогне правителството на Йемен при възстановяването на страната. Благодаря ви. Благодаря, господин министър. С това приключваме дебата.